Скъпи колеги, мисля, че трябва да започваме. Уважаеми колеги, добре дошли на днешното ни заседание. Все още не сме в пълен състав, но тъй като дневният ни ред е доста натоварен, смятам, че трябва да започнем, а и старото правило, който дошъл, дошъл си въжи. Първо започвам с, с започвам с дневния ред. Можем ли да приемем дневния ред във вида, в който ви го предлагаме? Имате ли е, възражения, допълнения? Очевидно не. Следователно приемаме така предложения дневен ред. Сега преминавам към съобщенията на председателя. Днес имаме превод в следните, от и на следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. Както винаги заседанието се излъчва по интернет, припомням ви това. И освен това ви съобщавам, че режента на координаторите от 10 октомври, които вие сте получили по електронната почва, почта на 12 октомври, вече бе са официално утвърдени, тъй като до 16 октомври не са поступили никакви възражения срещу тях. Сега, след тези организационни съобщения, за съжаление, трябва да започна с нещо тъжно. Както знаете, 53-годишната малтийска журналистка Дафне Коряна Галиция чието разследвания бяха срещу корупцията в правителството и която имаше огромен принос за разкриването на панамските документи, в понеделник беше убита след вероломен бомбен атентат. Имате ли превод? Няма превод на френски, сега вече има. Добре, започвам от начало, защото смятам точката за достатъчно важна. След организационните съобщения, за съжаление, трябва да започна с нещо тъжно. Както знаете, 53-годишната малтийска журналистка Дафне Каруана Галиция чието разследвания и чиято дейност бяха посветени на антикорупцията и която имаше огромен принос за разкриването на панамските документи. В понеделник стана жертва на вероломен бомбен атентат. Ужасяващо е, че такъв варварски акт е възможен в днешно време в страна членка на Европейския съюз. Това не е само от е, отвратително действие, деяние от човешка е, гледна точка, но е и удар срещу пресата, чието, е, чиято задача е да поставя пръст в обществените рани. Така че убийството трябва да бъде разследвано и от него да има последствия изразяваме съчувствието си към семейството на госпожа Галиция и ще ви помоля да се изправим за минута мълчание в памет на нейната дейност. Vielen herzlichen Dank. Wie Sie alle vielleicht mitbekommen, Както всички сте разбрали, на 13 октомври бившата министърка на културата на Франция Одри Азоле беше избрана за следващ генерален секретар на ЮНЕСКО. На 10 ноември тя ще бъде утвърдена и от Общото събрание на ЮНЕСКО. От името на нашата комисия ще изпратя на госпожа Азолай от поздравителен адрес и ще я поканя на едно от следващите ни заседания, така както поканихме и нейната предшественичка но има и а, неприятно събитие в ЮНЕСКО напускането на САЩ с аргумента, че ЮНЕСКО е, действал, че организацията действала антиизраелски, последва излизането на Израел. Много съжалявам за това действие, макар че има защо да се критикува ЮНЕСКО, но в е, качеството си на председателка на тази комисия искам да подчертая колко е неприятно това събитие в момент, в когато образованието и културата са по-важни от всякога и на глобално ниво, защото културата и опазването на общото ни културно наследство е наша обща задача и никой не може и никой не бива да отказва да, изпъл, да я изпълнява. Напускането на ЮНЕСКО не може да бъде альтернатива на конструктивния диалог така че когато поканим новата председателка, генерална секретар, новия генерален секретар, ще я попитаме как си представя по-нататъчната дейност на ЮНЕСКО и какво значение, какви ще са последствията от напускането на двете държави. Ще я попитаме и как смята да изглади вълните на противоречията в ЮНЕСКО и какво ще направи по отношение на конфликта в Близкия изход. защото ЮНЕСКО всъщност трябва да прехвърля мостове, а не да копае бездни. Мисля, че конструктивният диалог е по-добрият път, така че с нетърпение очаквам скорошната дискусия с новия генерален секретар на ЮНЕСКО. Междувременно всички сте видяли плакатите из целия парламент за тази годишната филмова награда. Присъждането и наближават. Ще стане през ноември в Страсбург на пленарното заседание тази седмица. Ще, ще се излъчат за първи път три конкурентни фирма, които се състезават. Първият филм се казва 120 ЕПМ на Робин Кампилио. Копродукция, после една копродукция между Швеция, Норвегия и Дания и една копродукция на Германия, България и Австрия. Трите финалиста са жанрово съвсем различни. 120 бита на минута се занимава с активисти, които се борят за повече прозрачност в областта на AIDS. Филмът се получи много сериозно внимание и признание в Кан. Ко Второто, вторият филм се занимава с биографията на една жена, а Уестърн е историята на немските работници на строителен обект за ВЕЦ в България и се занимава с въпроси на економическата миграция. Всичките тези е, филми ще имат субтитри на всички официални езици на Европейския съюз, а победителят ще има и съответните възможности да бъде гледан от хора, които са незрящи или а, нечуващи. Моля ви, като членове на тази комисия, да изгледате тези филми, Струва си да апелирате и своите колеги и да ги мотивирате също да го направят, защото вие като членове на тази комисия се привилегированите, които сте получили филмите на DVD с документ... съответната документация към тях. Всеки от вас има възможност а, да гледа филма като видео on demand, но за това ще получите код от секретарята и тогава вече можете да гледате филма на 24 езика, където и да се намирате. Също така можете да ги гледате и в Лукс театър Прожекциите започнаха този понеделник и вторият тран ще бъде от 6 до 10 ноември след зелената седмица. От октомври до декември ще има а, дни на лукс филм. Филмите ще бъдат прожектирани на 200 места. По-подробна информация ще намерите на уебсайта www.luxprice. А, Продължаваме и с едновременни мероприятия на 18 ноември в Амстердам ще се прожектура, прожектира 120, 120 бита на минута. След това ще има и чат в Твитър. В този турмат ще работим и в други 8 страни. В Брюксел от 9 ноември ще се показват другите два филма – едновременно ще има презентации в цяла Европа с дебрати на живо с снимачните екипи и възможност за зрителите за интерактивно общуване по Twitter. До понеделник 20 ноември, 0 часа е срокът да гласувате за фаворита си. След това вече няма да може да се гласува. На следващия ден, на вторник, 14 ноември, ще е връчването на наградата в пленарната зала на парламента в Страсбург. След това ще има пресконференция и семинар за журналисти от всички държави членки, плюс коктейл, на който всички сте поканени. Ще получите и писмена покана. Много се радвам, че е, присъстват е, колеги, които изпълняват се възползват от филмите, за да а, ги използват за повод за дебати на място. Все повече делегации на Европейския съюз гледат на филмите като на инструмент на културната дипломация. Тази година за първ път ще има, например, дни на Луксфилм в Вашингтон, а в Исландия ги има от две години. Andere европейски europäische Länder Äh, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes... Мисля, че това е много добър знак. Нашата награда Люксфилм очевидно ни ни спечелва световно внимание. Освен това, филмите могат да бъдат придружавани от различни модули с образователна цел. Е, например, прожекция на е, пред, млад, пред млади хора, на, да кажем 12 филма победители, от които те да излъжат своя фаворит. До 31 януари следващата година зрителите ще могат да гласуват за фаворита си и след това в Карлови Вари на Международния филмов фестивал ще бъде връчена наградата на публиката. Така че ви желая приятно гледане на филмите а, и приятен, приятно избиране на фаворит. На 9 ноември госпожа Пак като координатор по Люкс Прайс и госпожа Габриел като ресорен комисар, госпожа Гебхарт като заместник председател и аз ще се срещнем, за да се опитаме отново да се да споразумеем за политическото бъдеще на Лукс Прайс, за което сме говорили много пъти и в комисията, и на заседания на координаторите. Ще ви съобщя в момента, в който има някакви новини. По-нататък, вероятно сте забелязали че от няколко дни се борим с някои технически проблеми. А, системата, с която а, внасяме измененията си от няколко години, е в срив, продължава да е срината и не се знае кога проблемът ще бъде отстранен. Това, разбира се, се отразява на сроковете за внасяне на изменения. По най-бързия начин ще ви информираме когато системата за внасяне на изменения започне да работи отново. Ще ви информираме и за новите срокове. Имам една болба. Знаете, че по отношение на Корпуса за солидарност времето малко ни припис, притиска, така че много ви се моля, подгответе си вие от сега е, измененията, за да можете да ги въведете в системата в момента, в който тя заработи, защото има възможност в формат на Word, Wordовски документ, да ги подготвите и след това да ги въведете в системата. Това ще ни спести време и няма да ни вкара в ситуация, в която да трябва да променяме датата на гласуването. Така че не се плашете от техническите проблеми, подготвяйте си измененията. А в момента, в който системата заработи отново, а, въведете вашите изменения. Ние ще ви уведомим, когато системата заработи, ще ви уведомим и за новите срокове. И накрая, това е последното ми съобщение. Не знам дали е тук. Да, тук е. За съжаление, днес трябва да се сбогуваме с е, Каролайн Скот, нашия политически съветник. Тя за последен път е в комисията, връща се в Обединеното кралство, за да продължи да работи там. Не винаги сме били единодушни с нея, но Сътрудничеството ни винаги е било конструктивно и добро, така че мисля, че от името на всички колеги и от политическите групи мога да и благодаря за работата в парламента и да и пожелая всичко най-добро за бъдещето. И идвайте в Брюксел, нека да се виждаме и занапред. И das ist dann auch durchaus ein Applaus wert. Мисля, че си струваше ръкоплясканията. Така преминаваме към същинския дневен ред след тези пространни съобщения. Отиваме на трета точка. Това е проучване, поискано от Комисията по култура и образование, поръчено и ръководено от тематичния отдел модернизиране на висшето образование. През февруари бяхме помолили политическия отдел да възложи такова проучване. То е готово и днес ще бъде представено. С удоволствие поздравявам сред нас господин Бернт Вехтер от Академичната а, асоциация за сътрудничество. Той ще ни представи това проучване, което ще играе роля и във връзка с следващата точка от дневния ред, когато обсъждаме доклада на Кристина господин Вехтер. Имате около 10 минути време за презентация, след което ще имаме време за въпроси и бележки. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще премина на английски, тъй като проучването е изготвено на английски а, език, а и когато става дума за образование, мисля по-добре на английски. Ще ви представя основните елементи на проучването, което бе поръчено от вас, Комисията по културата. То е свързано с а, модернизирането на висшето образование и целите в това отношение за 2017 година. Съвсем накратко, как е структурирана моята презентация. Първо ще ви кажа няколко думи за целите на проучването, след което ще се спра на основните заключения и накрая ще направя няколко препоръки. И храна за размисъл. Каква беше целта на проучването? Първата цел беше да се направи анализ на развитието на политиките от съобщението на комисията от 2011 година за модернизирането на висшето образование. Целта беше да се види какво се е случило от тогава насам, какви инициативи са били предприяти и е, имало ли напредък по някои ключови показатели. На следващо място обобщение на най-важните постижения – както и забелязване на някои слабости в политиките, които не позволяват да се постигнат целите, залегнали в съобщението от 2011 година. Между другото, в това съобщение се съдържат също някои приоритети и цели, които са формулирани преди 2011 година. Така че говорим за съобщението от 2011 година, но все пак целите, като тази свързана с 40-те процента от населението, които да са с висше образование, е цел, която е от 2003-2004 година. На трето място оценка и преразглеждане на новия дневен ред по отношение на модернизирането на висшето образование. Отбелязване на някои слабости и накрая препоръки за вашата комисия. Това са основните заключения. Ако сравним двата документа, документа от 2011 година и този от 2017, виждаме промяна. Преди сме се насочили най-вече към възможността за намиране на работа и сме взели предвид економическите показатели. Това е през 2011 година, докато през 2017 година са взети предвид предизвикателствата пред обществото което означава, че имаме по-балансиран, интегриран и сложен подход. В сравнение с други съобщения по сходни теми от същия период, от 2011 до 2017 година, се наблюдава повишаване на нивото на очакванията. Ако не се лъжа, има 12 области, които са включени в съобщението на Европейската комисия и е, винаги в е, всяка една сфера се залагат очаквания по отношение на висшето образование. Открихме, че направен добър напредък по отношение на целите от съобщението от 2011 година. Както казах, една от тях беше 40% от дадена възрастова група да има висше образование. Преди няколко години, през 2008 година, този процент е бил 31%, а сега достигнахме 39,1%. Това означава, че всяка държава работи по въпроса. Разбира се, това не означава, че мъжете и жените са равнопоставени. А, например, в някои държави жените вече може да са а, постигнали тази цел, което може би не ви изненадва. Имаме и други показатели, но в съобщението за 2011 година сме включили показателя, свързан с прекъсване на образованието. Обикновено, когато човек завърши успешно средно образование, се насочва към висше в последствие. 15 или около 15% са намалели преустановяванията на образованието а, през разглеждания период. Целите от а, Болоня за 80% мобилност – не разполагат с конкретен инструмент, който да ни позволи да направим оценка за това дали целта е изпълнена. Девет държави членки обаче са постигнали много повече от исканото и не може да се твърди, че е залегналата в това отношение цел е непостижима. Сега ще забързам малко, за да спестя време. Има напредък и по отношение на събирането на данните, партньорските дейности и обмена на добри практики. Може би ви звучи бюрократично това събиране на данни, но ако човек не разполага с данни, за да направи оценка, той просто не може да знае какво се случва на терена. Наличността на качествени данни е изключително важна. В съобщението 2017 година са обхванати някои от целите, залегнали в съобщението от 2011 година. Така, например, вниманието се насочва към заетостта, за да има последователност. А във всяка една политика е необходимо да има приемственост, последователност. И е необходимо да се търси разумен баланс между включването на нови цели и продължаването на някои стари цели. Не може на всеки 3, 4, 5 години да се прави коренна промяна. Промените трябва да настъпват в рамките на много по-дълъг период. Насочихме вниманието си и към проекта STEM – който бе здраво залегнал в съобщението. Целта му е той да доведе до по-голяма мултидисциплинарност. Открихме, че има все по-нарастващи очаквания от висшето образование и те са залегнали в новото съобщение. Продължаваме да изискваме от сектора на висшето образование да прави повече с по-малко и по никакъв начин няма, не се придава никакъв международен облик на сътрудничеството. Сега преминавам към препоръките, с което ще приключа. Съвсем правилно, проучването изисква централизираност при преподаването преподаването не може да се слага винаги след научната и развойна дейност. Понякога смятам, че дори трябва да завишим вниманието си към преподавателската дейност. Не винаги разполагаме с достатъчно средства за постигането на целите. Така че е необходимо да запълним този финансов вакуум. Предаването на международен облик на сътрудничеството трябва да се включи в съобщението, защото по този начин ще стане явно, че международното сътрудничество може да помогне за постигането на всички останали цели, залегнали в съобщението. На следващо място. Приканваме да се засили мултидисциплинарността и разнообразието в съобщението. Нека да не бъдем тесногради по отношение на тези 10 теми. Европейската комисия задава дневния ред в областта на висшето образование с помощта на Европейския парламент. Предполагаме, че около 10% от хората едва са се запознали с документа. Законодателите не могат просто да стигнат до целевата група, което е жалко. Благодаря. Много ви благодаря, господин Вехтер, за това кратко, но съдържателно представяне на резултатите от вашето проучване. Сега ще дам думата първо на Кристина Либачка, защото тя е нашия докладчик. В доклад, в който става дума не само за висшето, висшето образование, а за образованието въобще, но Кристина имаш думата. Бързо dziękuję. Я отнесе ще еднак до тего co przedstawił przed chwilą. Благодаря много. Bardzo dziękuję za... Mm, Искам да взема повод от това, което каза нашият оратор. Първо, разбира се, благодаря много за презентацията. Разбира се, че веднага имам бележки, ако ми позволите. Много се радвам, че че а, а, се разширява спектъра и се наблюдава и пазарът на труда. Но трябва да имаме по-цялостен подход. Трябва, подходът трябва да обхване цялата образователна система, от детската градина до университета, което означава, че трябва да, да наблюдаваме човека и да се грижим за него, да, за развитието на неговите лични качества. Така че това, което се прави по подготовката за, на, на, на младите хора за пазара на труда е чудесно. Много се радвам, но не бива да е, забравяме и останалите умения и способности, които трябва да се освоят по време на образователния процес. Говорихте за процеса от Болоня, но трябва да правим разлика между официалното прилагане, и прилагането на основните идеи, а за това е необходимо да се създадат съответните нагласи у обществото. Знам за степените на процеса от Болония, но нещата не винаги са достатъчно рационални, особено ако няма одобрение сред обществото за този процес. Така че а, наистина професионалното образование е много важно, но не бива да се забравят и академичните среди, защото ако едно петгодишното следване, петгодишно следване се раздели на, веднъж на две и след това на три години, това може да е полезно, но може и да не е полезно. Зависи. И още нещо щях да забравя. Нещо, което много ме тревожи. Тези 15% увеличения, за които говорите. Не ги виждам в препоръките, но би било добре да се направи малко по-сериозна персонализация, малко по-лично да се подхожда, когато се говори. Колеги, наистина трябва да се работи на всяко ниво, на всеки един етап от развитието на човека. По-нататък различните дидактически степени в образованието, особено в академичните среди, има много сериозни очаквания. Също така не съм съгласна с мултидисциплинарността не се споменава нищо за раз, разли, разликите, за диференциацията. Така че трябва да се оглежда общото измерение, а не конкретно. Благодаря ви за тази презентация. Беше изключително интересно. Имам няколко въпроса. Казвате, че ще трябва да поставим акцента върху преподавателската дейност. Това означава да засилим болонския процес. Не знае как стоят нещата в другите държави членки, но в Германия критикуваме болонския процес. Искате да засилим интереса към преподавателската дейност. Знам, че това е свързано с болонския процес, но бих искала да попитам какво ще кажете на тези колеги, които не искат да има международно сътрудничество. Говорим за глобализация, за цифрова революция. Това означава а, да бъдем по-широко обхватни, защото в противен случай само ще загубим. Знам, че в момента водеща роля играе САЩ и аз бих искала да попитам какво ще кажете, имайки предвид либерализацията, как според вас либерализацията и цифровите платформи могат да ни помогнат? Те дават възможност за свобода, но дори хората да са високообразовани, те не винаги имат подобни умения. Така че какво бихме могли да направим. Има различни категории хора. Има и такива, които нямат достатъчно знания и те наистина ни мразят, защото не разполагат с необходимите умения. Това отразено ли е във вашето проучване? На следващо място, какво ви правите с тези, които изостават? момчетата, младите мъже не са готови, не са подготвени да бъдат толкова добри като младите момичета и а, младите жени. Как можем да помогнем на тези момчета и млади мъже? В Бремен, откъдето съм, в последното проучване момчетата се представят зле в училищните години, което показва спад и като цяло в образованието и момичетата и момчетата все по-трудно се научават да пишат правилно. Сърдечно ви благодаря. Две минути Силвия Коста. Грация. Е, благодаря ви. Наистина фантастична презентация чухме от ваша страна. За съжаление, едва вчера получихме текста за това изследване. Трябва да получим повече подробности, но това ще бъде много полезно с оглед на докладите, които ще се изготвят в парламента. Тук се фокусираме върху трите съобщения във връзка с висшето образование, преподаването, а също така и с а, различните системи за ранкинг и подреждане на учебните заведения. Имам няколко бележки. Много се радвам да чуя, че в тази нова рамка между 2011 и 2017 година се поставя по-голям акцент върху мултидисциплинарния подход, а не само на пазара на труда, защото тези умения със сигурност са необходими, но също така се поставя и акцент върху обучението на хора, които трябва да се адаптират и да мислят независимо. Показвате вие, че данните са се подобрили значително но на този етап все още не сме анализирали достатъчно тези качествени данни. Как можем да получим по-специализирани, по-конкретни данни, за да разберем какво е състоянието на висшето образование? На следващо място, мъжете и жените. Поразиме нещо, което вие казахте. Наистина, хората във висшето образование представляват 38%, 43,9% са жени, 39% мъже каже. И това е нещо, което засяга социалната група на мъжете, където виждаме, че има по-малко инвестиции от тази страна в сравнение с някои групи в обществото. На следващо място модернизирането, осъвременяването. Това означава и приобщаване, защото знаем какви са предизвикателствата. 10% от иммигранти от второ поколение, които са част от тази образователна система. Именно в тази насока трябва да имаме по-конкретни подходи. Може би трябва да преосмислим а, програмите за подкрепа, не само в училищата, но и други форми на подкрепа, които се оказват, за да можем да улесним достъпа до висшето образование. Това е важен е, елемент. Благодаря. Председателката, много ви благодаря. Госпожа Шодрова. Преднесено справа и аз бих искала да ви благодаря за това, че ни представихте проучването. Това проучване показва, че университетите в Европа успяват да постигнат целта от 44%, което означава, че сме се справили добре в това отношение. Друг е обаче въпросът за качеството – някои университети, техническите университети, тези, които се занимават с научна дейност, се справят отлично и те са на върха в класацията за научната и развойна дейност. Но същевременно сме свидетели на една тенденция на дезинтегриране, която се дължи на националистическите настроения. Бих искала да попитам следното – Какви са целите ви по отношение на качеството на образованието, което се предлага в висшето образование, в академичните среди? Не разбирам как е възможно да има екстремизъм, популизъм във всички европейски държави. На въпроса за момчетата и момичетата. Вие направихте препоръка да се подобри да се подобрят знанията и уменията на преподавателите. Да не забравяме, че преподавателите са предимно жени. Това може би ни показва, че трябва да постъпим друго яче с момчетата и мъжете. Може би трябва да възприемем друг подход още по време на обучението на преподавателите. Благодаря. Сърдечно ви благодаря, господин Самит. Не, не, не, не, не, е, не, не, не, не ви е дошъл реда. Колегата, който е от дясно на вас. Благодаря. Аз бих искала да се присъединя към колегата Коста и да благодаря за отличната презентация, на която станахме свидетели. Когато се концентрираме върху различните аспекти в този доклад, забелязвам акцента върху преминаването от економически въпроси и заетост към ролята на обществото и повишаващия се брой студенти и обучаващи се във висшето образование. Това е един положителен сигнал. Но един друг важен въпрос, който трябва да разгледаме е да, как да имаме правилния брой и с необходимите необходимата квалификация преподаватели във висшето образование. Разглеждайки доклада, забелязвам, че на 31 страница има ясна препратка към въпроса за обучението на преподаватели и достигане на съвършенство в преподаването и как това може да се доразвие и насърчи. Това а, е свързано и с един въпрос, пред който сме изправени и в Малта, където Председателят на Съюза на преподавателите в Малта посочва, че има една криза. Няма достатъчен брой преподаватели, а също така и криза за това, че няма достатъчно ресурси. Заплатите не са достатъчни, няма мотивация за преподавателите и тази сфера, което доведе до едно писмо, издадено от Министерство на образованието за насърчаване на наемането на преподаватели в някои области. Въпросът ми е до каква степен можем да насърчим тази професия, до каква степен можем да се ангажираме с мерки, които да помогнат да приложим реформите, към които се стремим. Защото реформите до голяма степен зависят само от това те да бъдат припознати от преподавателите и от обучаващите се тази собственост, чувствата за принадлежност. Преподавателите трябва да преминат през един процес, където има методи, подход. Цялостната система може да почива само на мотивация и правилните а, обстоятелства, но и преквалификация. Тоест не само да се натрупва академичната информация към всички тези съвремени методи. По-голяма ангажираност, изследвания, един международен поглед, използването на съвремени методи на образование, използването на новите технологии, но това е свързано с този процес на собственост и припознаване. И въпросът ми е свързан с това и частично свързан с това, което наблюдаваме в Малта кризата съществува поради липсата на мотивация за преподавателите. Благодаря. Председателката. Трябва да бъда много стрикна, защото днес наистина имаме малко време. Четирима колеги още искат да се изкажат. Наистина, моля ви да бъдете кратки и ясни, и, а, за да можем да чуем след това и отговорите. Джули Уорт има думата сега. Заповядайте. Ah, Благодаря. Имам въпрос за самата дума модернизиране, усъвременяване. Дали това е начин за а, един маркетинг на образованието и това ме притеснява, защото образованието е право на човека и образованието трябва да бъде достъпно за всички млади хора, за всички хора през целия им живот – като едно общо благо. Така че истински съм притеснена за това и знам, че когато говорим с студенти в университетите в страните ни, разбираме, че много често парите, средствата са с важна роля за увеличаване или намаляване на гамата от курсове, които се предлагат. Така че наистина имам въпрос какво означава модернизиране. Освен това, бих искала да попитам дали курсовете отговарят на променящия се свят, в който живеем. Тук визирам един конкретен случай, който е доста интересен. В университета в Манчестър студенти по економика се обърнаха към курсовия си ръководител дали могат да учат за економиката след кризата. И преподавателят им каза не. Но студентите станаха много популярни, сформираха една общност за економика след кризата, работиха с професора си след, извън формалните часове и той се оказа, че а, трябва да напусне университета, защото преподава по теми, които може да нарушат статуквото. Но това, което можем да видим е, че една интересна история за това как учещите трябва да имат възможност за достъп до образованието и то по теми, които са изключително тревожни за нас в обществото като цяло. Председателката благодаря Луиджи Моргано. Allora, grazie, eh, mi associo ai ringraziamenti. Eh, благодаря, съгласен съм с всички колеги. Отново и аз благодаря. Имам два въпроса. На първо място. Говорите за средното образование и преподаването, обучението. Има ли някакви нововъведения, иновации в сравнение с предишното изследване, по които можем да разсъждаваме. Защо казвам това? Защото това е много важен въпрос. Кристина припомни различните степени на образование и ефекта, който можем да очакваме върху тях – ако искаме да намалим процента на отпадналите преждевременно от системата, в тези различни класации, ранко, системи за подредба на университетите и учебните заведения, трябва наистина да поставим акцент върху намаляването на ангажимента на учебните заведения, а това е в противорез на мерките, които са съгласувани така че ако по-низките степени на образование наистина са по-низки, ще стане все по-сложно и по-трудно да се достигне нивата на отлични постижения, които са необходими за висшето образование. И мисля, че това ще създаде истински проблеми тук. От една страна настояваме за по-високи нива на постиженията. Джули Уорд ни припомни за това. работните места търпят непрекъснато промени. Не знаем какви ще бъдат наименованията на някои от професиите през идните 3-4 години. Защо се спирам на този въпрос? Във вашето изложение съвсем правилно посочихте, че темата за образованието има превес над изследователската дейност. Споменахте, че в миналото през 2011 година, например, акцентът беше върху изследователската дейност. Сега се оказва обаче, че образованието възвръща своите позиции – какво бихме искали да постигнем на общо европейско ниво? Това е въпрос, който си поставяме тук в парламента. И смятам, че това проучване се движи в правилната посока. Председателката благодаря, господин Сенарджиото. Presidente, Sì, sono molto importanti quei dati, quello studio per noi per poter Благодаря. Данните и самото проучване са изключително важни и това ни дава възможност да се концентрираме върху висшето образование. Аз обаче бих искал да се спра и на приема на хора във висшето образование. Това е от ключово значение. Във всички комисии, в които участвам и на базата на предишния ми опит в родината, въпросът за финансирането е много важен, най-вече по отношение на инвестициите. Мисля, че в областта на образованието това е изключително важно, както и здравето, общественото здраве. Ако поставим акцент върху тези две направления, ще можем да изградим един модел, който ще устои на бъдещите предизвикателства и ще може да се създаде един, една здрава основа. А, тук колегите споменаха за това как да се постъпи спрямо преподавателите, обучаващите и тяхното допълнително развитие. Но не говорихме за допълнителните фази в образованието и нашите стратегии в тази връзка. Смятаме ли, че висшето образование може да се развие в настоящия контекст с тази, това положение? Аз лично не смятам, че това е така. И имам въпрос – колко важно е, е значението на общността по отношение на преподавателите и преподаването. Не може да се говори за образование без общност и без преподаватели. Данните, които ни представихте, наистина ни помагат – но що се отнася до висшето образование, смятам, че ни предстои много работа за начините по които можем да постигнем това. Благодаря, госпожа Билт. Merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на господин Берн за проучването. Виждаме с какво сме се справили и кои проблеми сме успели да решим от 2011 година насам. Висшето образование бе изоставено от публичните власти. Бихте ли могла да четете малко по-бавно, казва председателката публичните власти трябваше да спестяват средства и това се отрази на висшето образование. Трябва на финансирането в академичните среди да се гледа като на инвестиция. Всяка нация си има своята история, има си методи на преподаване дали трябва да инвестираме в хуманитарни науки или в научни а, такива, няма значение, защото и двете ни носят богатство. Не трябва да а, вредим на академичните среди, като непрекъснато поставяме приоритет а, върху знанията. Благодаря. Благодаря ви. Сега ми се иска да дам думата отново на нашия гост. Знам, че това е предизвикателство, но ще ви помоля да се вместите в 5 минути. Ich, muss sagen, sorry, I'll, I'll switch to English. Um... Ще мина на английски. Не всичко, което казахте, беше насочено към мен и към моята презентация. Надявам се, че правилно съм разбрал въпросите. На първо място, казахте, че трябва да покрием всички нива на образование. И въобще образованието като цяло, а не само през призмата на трудовия пазар. Това вече е заявявано неведнъж и е вярно. Естествено, знаете, че дневният ред за модернизация през 2011 беше създаден веднага след избухването на кризата. До известна степен той поставя, може би, твърде голямо ударение върху економическата страна на въпроса, безработицата, заетостта. Това е разбираемо в положение на криза. И след това, когато отмине бурята, не казвам, че съвсем е отминала, но все пак се преминава към една по-широка визия. Това е естествено. Някой каза във връзка с показателя за напускане на училище, че броя на хората, които напускат училище, се увеличава. Това не е така. Показателя пада от 15 на 10 или 11. Това е показател. За онези, които напускат, може да измерите нещата и от друг ъгъл. Онези, които остават и тогава ще имате 80, например. По отношение на многодисциплинарността. Някои от вас не са доволни от този термин, но вие го тълкувате погрешно. Имате предвид интердисциплинарност. Казвате, че не трябва да поставим ударението само върху а, малка част от дисциплините, а да погледнем цялостната картина. Върховите постижения в преподаването дали те са свързани с Болоня, едва ли има нещо, което да не може да бъде свързано с Болоня. Не добрите ученици, момчетата. Това е тенденция. Във всяко едно проучване, което се прави, независимо къде е това, между другото, един колега от ОИСР намери един много удачен термин, който за съжаление не мога да си спомня. Така или иначе, това е тенденция. Така или иначе, тази тенденция може и да се обърне – да се надяваме, че няма да е чак толкова далеч в бъдещето. По отношение на включването, интеграцията на нетрадиционни групи хора, които могат да станат студенти, но сега не са, например, иммигранти, необходимо е да се инвестира повече, да се даде насока на тези хора. Някои ще кажат, лесно е да се каже, трудно е да се осъществи. Може да съм пропуснал въпрос или два. Няма достатъчно учители в образователната система. Как да насърчаваме образованието на учителите по-добре? Всъщност тук малко се колебаем между висшето образование и образованието в гимназията. В висшето образование, знаете, често се казва, че не правиш кариера, ако поставиш ударението върху преподаването. Докато имаме такива парадигми, докато не ги променим, няма да има и съществена промяна. В Германия имаше известни промени, но те бяха само символични. Да се преподава в университетите, да се залага само на преподаването, не носи репутация, имидж. Модернизацията. Много хора виждат демони на всеки ъгъл. Модернизацията може и да не е била особено успешна, но не е и заговор срещу когото и да било. Висшето образование трябва да е част от общото благо. Аз съм съгласен с вас. Някой говори за економиката. Тук съм си написал един термин на английски Freakonomics. Вероятно знаете тази книга. Ако не сте я прочели, прочетете я. Това е много добра книга. Само, че не си спомням какъв беше конкретният ви въпрос, примера за Манчестър. Мисля, че моите 5 минути изтекоха преди цяла минута. Сърдечно ви благодаря, казва председателката. Надявам се, че допълнително ще имаме възможност да се запознаем с вашето изследване и данните. Комисията също така помоли да вземе отново думата. Ще ви помоля обаче да обвържем това с следващата точка, за да можете тук да направите и уводното си изказване към следващата точка. Приемлив ли е този вариант за вас? Yes, we fully agree with the... Да, нямаме проблем да се слеят двете точки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 чудесно. Благодаря на всички ви. Наистина можете да останете без никакъв проблем, да се включите и в следващата точка. Сигурна съм, че ще ви бъде интересна и на вас. Сърдечно ви благодаря. В такъв случай преминаваме към четвърта точка. Тук имаме един доклад, свързан с инициатива за, а, във връзка с модернизиране на образованието в Европейския съюз. А, смятам, че тук се спряхме до сега само на висшето образование. На 17 юли тук а, поискахме авторизиране за доклад по собствена инициатива за модернизиране на образованието в Европейския съюз на базата на инициатива на Комисията за обучението на средното образование и висшето образование в рамките на заседанието на председателския съвет на 12 септември комисията МПЛ посочи, че иска да отложи решението и да се премине към асоцииране по член 54. На базата на това заседание успяхме да постигнем съгласуваност с между двете комисии и използваме основата на член 54 за поделените компетенции за покриване на различни аспекти, свързани с този доклад, например за последващото развитие след завършване работата между различните образователни нива, възможност за реализиране на пазара на труда, работата с работодателите и как изглеждат възможностите на пазара на труда. Освен това, на 26 септември беше изпратено писмо и там беше посочено много ясно, че тези аспекти не, могат, не, не, не трябва да се отчетат, но има и много допълнителни елементи съгласно член 54, само ако тези аспекти бъдат тематизирани в становището на ЕМПЛ и а, ако те са подкрепени от документа на комисията и ако комисията има отношение. Обстановката е малко сложна, но съм сигурна, че ще се справим със съвместни усилия. Освен това, знам, че днес трябва да има такова решение на председателски съвет и ще ви предоставя информация за взетото решение във връзка с авторизирането на този доклад по собствена инициатива. Сега ще дам с радост думата на Кристина, за да чуем първите и думи, изложение по този доклад. Пет минути. Кристина.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 къде не функционира превода, от кой канал, английски. Сега всичко ли е наред? Английски, френски. Мисля, че всичко върви нормално сега. Кристина, ще ви помоля отначало да започнете. Затем. Згодни с тим, че повидяла пани преводничонца. Благодаря ви. Ще повторя това, което казах. Както и самата вие казах, по смисъла на член 54 ние имаме споделени правомощия. Съжалявам, че трябва да информирам колегите, че днес не мога да ви запозная с графика, защото все още не, съм, все още не зная кой ще е докладчик от Комисията по заетост. За да ви представя график, трябва да се види с докладчика. Е, ще трябва да обсъдя с него графика. Преди да обсъдя нещата с него, нямам какво да ви кажа. Надявам се, че ще успеем да се справим бързичко, така че ще съм ви благодарна, ако проявите малко повече търпение. На следващо място ще има конференция за модернизиране на образованието. Тя ще се проведе на 28 ноември от 12 до 14 часа. Ще има представители на академичните среди, представители на различни асоциации и организации, представители на Комитета на регионите – всички а, гости работят в областта на образованието. Да не забравяме, че много учебни заведения се финансират на регионално равнище. Имам и още една покана за вас. Бих искала да ви поканя на конференцията за Европейската платформа на образованието и обучението през целия живот. Тази конференция ще има за тема мобилността в рамките на Еразъм и ще се проведе на 21 ноември. Сега няколко думи конкретно по доклада. Доклада ще бъде съставен от 4 части. В първата част ще се подчертае ролята на образованието в економиката и в благосъстоянието на хората. В тази част е, ще подчертая, че образованието се отразява на всичко, на борбата с безработицата, на борбата с бедността, има значение за толерантността. Списъкът е изключително дълъг, едва ли има сфера в нашия живот, е, в която образованието да не играе важна роля. Във втората част на доклада ми се иска да отделим по-специално внимание на а, развитието на образованието. Многократно съм казвала, че училищните заведения престанаха да бъдат единственото място, където човек получава знания. Трябва да престанем да говорим по този начин за учебните заведения. Необходимо е да гледаме на тях като на пространство, в което човек получава знания. И в това образователно пространство ролята на преподавателя е различна. Преподавателят е този, който а, гледа децата в детската градина, преподавател е този и който ги обучава в университета но преподавателят е един вид ментор, а не източник на информация. Много е важно, когато се наемат преподаватели, да се прилагат стриктни критерии. Правилника в това отношение трябва да бъде стриктно спазван. И всички сме съгласни, че това е една престижна професия. Престижна, професия, която трябва да бъде и по-високо платена. Трета част на доклада. На базата на първите две части на доклада, в третата част ще помислим за това, което трябва да се направи, за да може образованието действително да се превърне в приоритет. Ще помислим и за това, което е необходимо да се направи, за да модернизираме образователната система в Европа. За тази цел трябва максимално да използваме европейските фондове. Би било добре да чуя от вас днес какви са приоритетите според вас. Наистина очаквам да изготвим един добър доклад. Какво означава добър доклад? Такъв, който ще посочи на държавите членки, начина по който те да модернизират образователните си системи. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. На всеки по две минути. Госпожа Бошкор, заповядайте. Благодаря. Благодаря и на Кристина за това, че ни представи визията си за доклада. Приемам голяма част от казаното от вас. Ако погледнем аспекта свързан с повишаването на реномето на учителската професия, това е нещо много важно – би следвало държавите членки да получат предложения в тази връзка, които да интегрират в своите образователни системи. Смятам освен това, че е много важно да се разгледат бъдещите поколения. Те не трябва да учат само по интернет или на улицата. Те трябва да получават инструкции, да придобиват съответните умения, да получават информация. Младите хора, бъдещите поколения не са нещо като складове за информация, в които просто да се налива нещо. Те трябва да знаят къде могат да намерят информация. Библиотеките трябва да се използват, а не само онлайн порталите за намиране на информация. Това е изключително важно. Необходимо е да се намерят методи за интеграцията на деца с различни умения. Всички те трябва да могат да се превърнат в автономни индивиди. Много е важно бъдещите поколения да могат да се реализират като хора в нашите общества. Това не означава, че трябва задължително да завършат университет. Трябва да се подчертае, че занаятите също са престижни. Не само оценките, не само дипломите са важни, уменията, е, възможността да, да вършиш нещо с ръцете си също е, са престижни. Така че би трябвало да говорим и за занаятите. В много държави липсват хора, които да могат да вършат нещо с ръцете си. Унгария е един пример за това. На следващото място информационните технологии. Децата израстват с технологиите, съвсем малки деца използват таблети, но това не означава, че те стават и те експерти. Благодаря, господин Сернаджото. Искате ли думата? Благодаря. Съвсем накратко. Благодаря на докладчика, защото като цяло аз споделям подхода и. В нашата комисия, знаете, искаме по-малко Европа на някои места, точно в тази е, тема бихме искали да има повече Европа. Аз живея в район, който е граничен е, с Австрия е, и не само. Има образователни нужди, които са огромни в е, моя район – някои хора не ходят на училище, други не постъпват в университета, на четвърт отпадат, така че много може да се направи. Докладчика справо заяви, че много често училищата не предлагат необходимите умения. Освен това, Европа би трябвало да даде своя принос. Аз съм много заинтересован от тези стратегически инициативи. Те са насочени не само към образованието, а към цялостното развитие на Европа. Sul fatto che <clears throat> quando si parla di modernizzazione, eh, Благодаря. Когато говорим за модернизация, по-настоящем имаме предвид да се приспособят училищата към пазарната логика. Това обаче за мен не е състоятелно. Видяхте каква научна информация получихме. Беше ни казано за връзката с економическата криза – Тези тенденции са налични вече 10 години и кризата засегна реформата в образованието като цяло, реформата на училищата. Економическата криза обаче не е природно бедствие. И ответната реакция, що се отнася до образованието, не би следвало да е толкова очевидна, не би следвало да е толкова едностранна – Системата на капитализма е преминавала и през други кризи и се е приспособявала след голямата депресия от 30-те години. Повечето политически семейства, свързани с католицизма, с а, семейството, а, социалистическите а, политически семейства, комунистите, всички те трябваше да се приспособят към економическата система. Онази економическа система, която се появи с по-голям държавен контрол, финансовата финансовите измерения на системата бяха малко по-ограничени тогава. И ние мисля, че вървим в същия в същата посока би трябвало да се намерят отговори на проблемите в системата на производство, които предизвикаха кризата. Не е правилно да се променя образованието към изискванията на пазара, тъй като пазара е абсолютно нечестен. Трябва да се прави точно обратното. Между другото, Резултатите и реформата няма да бъдат постигнати просто така. Има опити за намаляване на младежката безработица, целенасочени и те подобряват положението. Благодаря. Искате ли думата? Госпожа Билт, мисля, че трябва да говорим и за ролята на родителите. Като че ли ги изключихме? на тях обикновено им се казва, отидете в интернет, там има всичко. Но това не е вярно, защото много често прекалената информация не е информация. Необходимо е да насърчим обучението. Обучението може да бъде свързано и с ръчен труд – когато някой има добра основа в училище и след това има и професионална квалификация, когато човек се занимава с някакъв занаят, увеличава възможностите си да си намери работа. В моята държава нивото на безработица е изключително високо. Vielen herzlichen Dank. Noch eine Anmerkung meinerseits. Благодаря. Една бележка и от моя страна. Смятам, че трябва наистина да преосмислим и законодателните норми, където да се обхваждат не само а, гимназиалното образование и мерките там, но и едно класическо образование, което да бъде насочено към занаятите, което има същата стойност и значение, както и а, необходи... съответната степен защото в нашето общество се нуждаем не само от архитекти и технически лица, но и е, хора, които могат да работят с ръцете си. И това обучение е също толкова важно и те трябва да получат необходимия респект и уважение в нашето общество. И двете категории са необходими в нашето общество. И за да бъде ясно това, трябва в нашите общества да преосмислим а, е, в целият този процес. Не са ни необходими само академичните степени, но също така и хора, които имат класически класическо образование, което, които упражняват тези занаяти, където не са необходими тези степени. Трябва да се гарантират необходимите умения, квалификации на хората и смятам, че всички те имат своята роля и стойност за обществото и трябва в обществото да има това преосмисляне. Мисля, че това трябва да намери място и в доклада. Още две изказвания, не знам дали аз ги провокирах. Колегата Шойдрова и колегата Коста всяка по една минута. Я буду velmi stručná. Já si myslím, že v rukou Kristýny е, Libačky. Мисля, че Кристина добре ще се справи с работата си по доклада. Сигурна съм, че доклада ще отрази визията на Европейския парламент – да не забравяме, че е необходимо да вземем предвид спецификата на всяка държава член, членка. Колегата говори за Италия. И вие всъщност ни описвате положението във вашата държава. Не смятам, че образованието трябва да води до безработица. Проблемът не се крие в самото образование. Аз Имам висше образование, е, но първоначално се занимавах с градинарство. Не трябва да си поставяме като цел бройка хора, които да е, имат висше образование. Важно е те да могат да работят и с ръцете си, така че е чудесна идеята, която описахте. А Кристина Рибачка. Сега Коста. Само няколко неща от мое име, защото мисля, че като цяло можем да се обединим за подхода. Той е много амбициозен. Не трябва да се забравя какви бяха промените между 2011 и 2017 година. комуникацията се случва по малко по-различен начин. Между другото, не само економическата криза е двигател на всичко това. Може би това беше факт през 2011 година, но сега вече има промени в това отношение и аз мисля, че ние можем в това съобщение в доклада да допринесем за промяната на парадигмата. Образованието като пространство трябва да е такова, че да се знае колко точно информация се предоставя на младите хора. Много е важен въпрос за обучението на преподавателите. Трябва да се намерят нови начини за интеграция, нови начини за насърчаване на мисленето у хората, дори и то да е малко по-различно, за да може хората да могат да се приспособяват към мащабни промени по един активен начин. Това исках да кажа, няма какво друго да добавя. Мисля, че ние ще застанем зад вашето становище. Благодаря. Комисията. Hello, good morning everyone. Vanessa de Bisanton from the European uh, Commission. Благодаря. Аз съм госпожа Сантон от Европейската комисия. Искам да благодаря на Бернт Верхтер за това проучване от Асоциацията за академично сътрудничество. Важно е да има сътрудничество в областта на висшето образование и важно да има преглед на напредъка след 2011 година. Мисля, че ние сме съгласни с повечето от заключенията в проучването. Няколко думи относно препоръките. Първо, придаването на международен характер, ако правилно разбираме оратора. Няма отделен параграф, тъй като това е част от приоритетите. Ако ги погледнете, ще видите нещо подобно. Ако видите 20 те точки за действие, ще видите, че поне половината от тях са свързани с европейски програми. Еразъм, Мари Кюри, и не само. Това са международни програми, така че международният характер на образованието е в сърцевината на опита за справяне с предизвикателствата. Напълно сме съгласни с това, което се каза тази сутрин относно важността на това да се обучават преподавателите. Те трябва да могат да се приспособяват към нуждите на учениците. Необходимо е да има нови е, иновативни педагогически подходи, учи, работещи и информационните технологии. Е, през 2008 година беше казано чрез е, така наречените училища Еразъм, че това е основен приоритет. През 2018 година тези училища Еразъм ще получат още по-голям приоритет. Ще има информация в тази връзка, която ще се появи следващата седмица. Миналата седмица в Талин разговаряхме с ръководителите на институциите на висшето образование от държавите членки. Всички ние обсъдихме интеграцията, така нареченото включване. До 2020 година ще има инициативи. Мисля, че вече има плодове които можем да съберем от нашите усилия. Например, в рамките на обучението на преподаватели, много може да се направи и подкрепата на Европейския парламент е, е нещо, което очакваме по отношение на много дисциплинарността и твърде е, голямото ударение, което се поставя върху така наречените предмети, които са свързани с науката, математиката и така нататък, технологиите, познати като STEM. Естествено, че не искаме да има едностранно обучени е, хора, искаме да има хора, които да са експерти в различни области. Ще имаме създаване на една е, коалиция позната като коалицията СТЕМ. А, и накрая по отношение на пропуските, ние работим с ОИСР, за да е, уточним какво трябва да се направи, тъй като въпроса не е лесен за решаване. Заповядайте. Благодаря. Няколко коментара по бележките на докладчика и на останалите колеги. Много благодаря за структурата и за това каква е ролята на образованието в нашето общество. Именно поради тази причина излязохме с това съобщение от страна на Комисията за бъдещето на Европа. Социалният стълб, социалните права, това се вписва много добре. Аз бих искал да засегна Еразъм казвам Плюс като от основно значение, което беше обхванато и в програмата на конференция, която ще проведем на 21 ноември и тогава очакваме междинната оценка по Еразъм Плюс за плановете, които ще се изпълняват следващата година. Наистина значението на образованието се подчертава и от това, че се поставя акцент върху това, че училищата не са единственото място, където хората могат да се образоват, има и нови технологии а също така и в нашето съобщение а, засягаме ролята на различните действащи лица в обществото, а също така младите хора, децата прекарват много време в училище, така че трябва да осигурим една стабилна политика. Още нещо, което е засегнато в анализа, а именно ролята на новите технологии. Те са изключително важни и се а, обхващат и по-стари въпроси. В Европа се стремим към съвършенство а, за образованието и това е поставено като основни цели и дебатът до днешна дата наистина се води в тази насока а, за това какво е, а, какъв е социалния происход на родителите, как това се отразява върху възможността възможностите на детето за достъп до образователната система. Накрая за обучаващите, както вече казах, наистина отчитаме важната роля на обучаващите се и престижа на преподав... преподавателската работа. Смятам, че наистина това може да се засегне с допълнителна квалификация, което дава възможност за по-добри възможности за реализация. Това са всички аспекти, които засягаме в един пълен пакет, по който трябва да се работи. Радваме се, разбира се, и на констатациите в доклада. Благодаря. Благодаря, казва и председателката. Накрая отново Кристина Либачка за заключителни думи. Две минути, заповядайте. Благодаря. Е, е, Бих искала да благодаря на всички ви за направените коментари. Виждам, че е, вие се насочихте към три основни въпроса. Първият от тях е, бяха технологиите и цифровизацията. А, запитахте се дали те не биха могли да представляват заплаха за образованието, тъй като не винаги е, се отразяват добре на връзката между преподавателя и ученика. По времето на Сократ учениците му са се разхождали докато той е преподавал. Защо да не предвидим такъв тип разходка и в виртуалното пространство, но каквото и да твърдим, преподавателят играе централна роля – на следващо място, бих искала да споделя с вас нещо лично. Аз бях мини... Познавах един министър на образованието, който искаше да въведе класация в училищния процес. а, и искаше да върне ръчния труд в училище. Така, например, в училище, а, в едно малко селце в Полша, а, децата се обучаваха на фризьорство и в последствие едно от тези деца стана известен фризьор в Париж. обучението винаги е насочено към ученика. И то трябва да включва и професионално обучение. В това отношение съм напълно съгласна с вас. Следващата тема, на която отделихте голямо внимание, е, беше свързана с това какво да правим след е, периода на криза. Когато настъпи криза, а в последствие тя отмине, държавите обикновенно инвестират още повече в образователната система. Така или иначе, политиката на строги економии ни струва скъпо. Благодаря на всички за коментарите. вижте се радвам на съвместната ни работа. Много благодаря. Всички тези изказвания показва, че това е правилния момент за подобна, подобен доклад по собствена инициатива. А също така има и много разумни идеи, които са обхванати в доклада, така че образователната система в Европа да се модернизира. Кристина сподели нещо в началото за графика, сроковете. наистина имаме много стриктен график. Ще ви помоля да се придържате към него и трябва на наистина и колегите от МПЛ да спазват тези срокове, защото в противен случай няма да имаме възможност да внасяме каквито и да е възражения и няма да можем да си свършим работата. Наистина на 22 и 23 януари трябва да се проведе да се приеме при в МПЛ доклада, през април в нашата комисия и след това гласуването е през октомври. Така че това, което може да направи МПЛ е много важно да бъде сторено в конкретните срокове и настоявам това да стане точно така, защото ни трябва възможност за нови доклади по собствена инициатива, а когато не сме приключили по старите, няма как да започнем работа по нови такива доклади. Това е един въпрос, който който непрекъснато се появява по отношение на доклади по собствена инициатива. Благодаря на всички ви, на Кристина, на докладчиците в Сянка. Много благодаря и на господин Бехтер за представеното изследване и а, наистина а, очаквам с нетърпение да продължим работата по доклада. А сега преминаваме към пета точка от дневния ред. Тук става въпрос за създаване всъщност във връзка с промяната по програмата Творческа Европа. Тук имаме обикновена процедура. Преди да дам думата на докладчика, ми се иска да ви припомня каква е процедурата. На заседанието на 4 и септември координаторите на КУЛТ взеха решение да се премине към тази процедура на базата на член 50 на 10 октомври имахме допълнителен план във връзка с това как да протичат отделните аспекти. Днес провеждаме дискусия. На 26 октомври очакваме изменения от страна на докладчика, докладчиците в Сянка. Те ще бъдат направени на английски и след това ще бъдат разпратени до всички членове на комисията КУЛТ. След това има срок от 10 дни за всяка всякакви възражения по отношение на внесените изменения. Ако няма такива възражения до 14 ноември, то тогава се счита, че текстът е прият в този си вид. Ако членове на комисията или пък една или повече групи, с които се до, достигне средно ниво, тук мисля, ако правилно виждам, означава трима члена на комисията, означава, че а, трябва да се получи, получат тези възражения, това означава, че на 22-23 ноември ще се проведе гласуването. Гласуване, което ми се иска да ви припомня, че ще се проведе по отношение на предложените изменения и няма да има никакви възможности след това за внасянето на допълнителни изменения. Това е по отношение на самата процедура. Разбира се, допълнително ще засегнем различни въпроси какво означава тази процедура, но сега веднага давам думата на докладчика Силвия Коста за максимум 5 минути. Е, е Благодаря, госпожо председател. Вие ни припомнихте е, график. Ще имаме две заседания с докладчиците в Сянка. Едното вече се проведе вчера. Тогава уточнихме доста важни въпроси. Сега разполагаме с цялата необходима информация, за да можем да излезем с ясна позиция. Програмата беше приета през 86 година и имаше важна цел. Инициативата беше на двама големи европейски музиканта. От тогава насам, всяка година биват подбирани сред 3000 кандидата няколко а, музиканта. Избират се 120 музиканта и 120 заместника. 85% от музикантите, участвали в програмата, заявяват, е, че е, участието им наистина е било значимо за тях, като голяма част от е, избраните в последствие се ориентират към музикална кариера. Техните попечители също са а, музиканти, които свирят заедно с тях в оркестър. По този начин се дава възможност на младите музиканти в Европа да се а, опознаят. В момента група европейски музиканти а, се намира в Китай – и свири съвместно с а, китайски оркестър. програмата Творческа Европа вече не се предвижда възможност за посланници в рамката на програмата. до 2013 година имахме е, културни посланници в рамките на програмата. На всеки три години се е, извършваше подбор, след което се набираха и необходимите финансови средства – този начин се създава европейска мрежа и се разработват, съв... се разработват съвместни проекти на европейско равнище. Много ресурси бяха необходими за програмата. Е, не можахме обаче да подплатим бюджета достатъчно. Много колеги представиха пилотен проект е, от страна на тяхната а, е, държава. Е, не ни се иска в Европа а, да трябва да преустановяват дейността си оркестри а, от млади музиканти. Неизползваните средства от 2016 година по Творческа Европа бяха прехвърлени за следващия период. За останалите две години, 2018-2019 година, няма да може да предоставим европейско съфинансиране, което е изключително важно. Държавите членки, чрез спонсорство, чрез частни фирми, финансират дейността. В работната програма на комисията за периода след 2018 година се предвижда да се преразгледа правното основание, което да доведе до а, допълнително финансиране. Това е единствения начин а, да запазим оркестъра, докато не приемем нова програма. Необходимо е към член 190, който предвижда комисията, да се добави допълнително правно основание, което да предвижда включването на подобен орган. В крайна сметка Европейският съюз преследва определени цели в културната сфера. Ето защо този орган трябва да бъде включен в списъка от органи, които могат да получат финансиране. Очаквам измененията на докладчиците в сянка. Някои от тях приканиха за по-голяма прозрачност, а пък аз приканвам комисията да включи всички ресурси в програмата за културата, но да вземе предвид също така и е, програмите от другите сектори. Ще спра до тук. Благодаря. Сега ще дам първо думата на докладчиците в Сянка. Всеки има по 3 минути. Започваме с господин Вента. Na wstępie chcę powiedzieć, że uważam, iż европейска Европейни. Благодаря, госпожо председател. Проектът за младежки оркестър е един невероятен проект, както каза госпожа Коста. В този оркестър участват млади музиканти от цяла Европа. Те представляват Европейския съюз по целия свят. Нашата група гледа положително на тази инициатива, но все пак имаме някои безпокойства с процедурата. Второто нещо, което ни безпокои е финансирането на тази инициатива. И от тук въпросът ми към комисията. Бихте ли могли да внесете яснота за тръжната процедура? и за финансирането на оркестъра за периода 2014-2016 година. Бих се радвал, ако Европейската комисия ни представи положението след като са били представени офертите. И наистина искам да помоля за в бъдеще процедурата да бъде по-прозрачна това, което се случи, ни показва, че се нуждаем от решение на проблема. Решението трябва да бъде в рамката на програмата Творческа Европа преди и след 2020 година. Да избегнем всички възможни проблеми, не само за оркестъра, но и за а, другите оператори, като например Арте имаше затруднения за получаването на финансиране, за да направи субтитри. Подготвителната дейност трябва да приключи 2018 година. Това означава, че когато правим средносрочния преглед, трябва да предвидим някакво решение. Очаквам отговора на комисията и разбира се, ще се радвам на а, тясното ни сътрудничество с госпожа Кост. Надявам се, че ще намерим решение, за да може този оркестър да продължи а, да свири поне още 40 години. Е, а, тук трябва да ви предупредя, предупредя да не смесваме две теми. По отношение на арте трябва да има подготвителна дейност следващата година, така че ще ви помоля наистина тук да имаме предвид тази разлика и по отношение на финансирането. Тук става въпрос за един проект, по който има финансиране от програмата Творческа Европа така че това са средства, които са неоползотворени и по тази линия а, и се опитваме да намерим някаква институционална рамка, по която да се използват тези неоползотворени средства. Така че това са две различни неща, така че моля ви не ги смесвайте във вашите изказвания. Хер Проктер, пите. Господин Проктер има думата. Uh, thank you, uh... Uh, uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Коста за е, ясните уводни думи. Чудесна среща проведохме вчера, обсъдихме повечето от аспектите. Мисля, че трябва е, да сме наясно. Проблемът е на Европейската комисия. Оркестъра се финансира вече 40 години, много преди е, някой да си е мислил, че ще имаме програма Творческа Европа. Когато бе създадена програмата, Младежкия оркестър е, и е, неговото управление бяха на наясно, че ще трябва да обсъждат въпрос Европейската комисия. Те обаче не можаха да повярват, че можеха да поженат успех в рамките на подаването на кандидатури по програмата Творческа Европа. Не бяха сигурни, че ще отговорят на изискванията. Така че всички знаехме, че този проблем съществува от няколко години и въпреки това нищо не се промени. първата им кандидатура в процедурата по представяне на проекти по програмата беше успешна – И сега се опитваме да променим правилата, за да може е, тази организация, този орган е, да може да се впише в програмата. Комисията създаде проблема, така че тя да прояви въображение и да намери начин да финансира а, е, новата организация. Дякую. Господин Дяконов. Благодаря, госпожо председател. Аз също участвах в вчерашната ни ползотворна дискусия. Моето виждане е сходно на това на колегите. Важно е да намерим решение, приемливо от правна гледна точка. Това е възможно в дългосрочен план, но не трябва да се стига до дискриминиране на други подобни проекти в културната сфера – със сигурност всички сме единодушни, че този оркестър трябва да продължи да съществува, защото той е изключително важен. Благодаря. Фрау Михелц, за колеги Нириада. Благодаря госпожа Михелс за колегата Нирияда. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Коста, ние смятаме, че а, това е един доклад, който показва голяма ангажираност, но и много критични елементи се очертават. Ще започна с положителните елементи. А, тук виждаме, под, можем да кажем подкрепа най-вече по това да се оползотворят тези средства от програмата Творческа Европа където трябва да се обърне сериозно внимание, а също така и да се подчертае връзката в процеса на оценка. Същото въжи и за развитието на програмата с по-силно участие на страните в Южноевропейското партньорство, което се подчертава във вашия доклад. Освен това, получавате и нашата подкрепа и ви благодарим за това, че споменавате и европейската култура за европейското наследство през 2018 година с една отделна бюджетна линия, която да подкрепя различните инициативи. А, така че а, това не трябва да бъде с финансова подкрепа само по подпрограмите в рамките на сектора култура. Освен това, вие очертавате някои а, различни възможности за използването на нови финансови инструменти от а, други а, финансови програми. А, така или иначе, това е малък сектор, който не се предвижда или пък не се свързва с най-големите препятствия. А, тук а, смятам, че наистина това много зависи от по-малки и различни фактори, и разбира се, колегата Малтезе е, засегна тази тема по отношение на образованието, но това въжи и за културата това ориентиране към вътрешния пазар в рамките на стратегическите акценти, които са очертани от комисията, не се предвиждат насоките, свързани с развитието на културата. Това трябва да се преразгледа по отношение на ролята на културата и образованието и за мен това е от изключително значение. По отношение на социалното приобщаване смятам, че това е изключително добро развитие и това, което е важно и трябва да се подчертае, е недостатъчното финансиране по подпрограмите към културата. Трябва наистина да се преосмисли това и да се потърсят креативни стъпки. Разбрах, че имам 3 минути, вече съм 3 минути. Вие ми давате знак да прекъсвам изказването си, но всичко е ясно. Благодаря ви. Готова съм така или иначе. Благодаря, казва председателката. Да, трябва да хвърляме окой на часовника, защото наистина няма да ни стигне времето. Госпожа Билт има думата. Искате ли? Окей. Дан Николи... В такъв случай госпожа Шеодрова. Děkuji. Já vystupuji, protože kolegyně Silvia Kostaná se vyzvala k tomu, abychom благодаря ви. Реших да взема думата, защото Силвия Коста ни прикани да го направим. Аз съм съгласна, че дейността на младежкия оркестър е изключително важна, но определено трябва да намерим решение, което да ни позволи той да може да функционира и за в бъдеще. Да, в момента сме в кризисна ситуация, но е важно нашата комисия да изиграе важна роля за намирането на трайно решение. Благодаря. Благодаря, господин Строевски. Я не да укривач, че маме... Благодаря. Няма да крия, че тук наистина сме изправени пред една истинска катастрофа катастрофа, която е свързана с подриването на доверието и това засяга и много аспекти, по които работи нашата комисия. А, наистина трябва да отчетем как функционират тези аспекти и два месеца преди края на годината не можем да а, мислим по нови направления за финансиране през следващата година. Това няма как да стане по отношение на средствата за оркестъра през 2018 година. Разбира се, тук сме под голям натиск и напрежение. През януари, едва след два месеца, не трябва да се стигне до фалит и липса на средства. Така че трябва да се намери решение за периода 2016-2017 година беше посочено това. Сега остават едва два месеца и за този кратък срок трябва наистина да обърнем внимание на това и Комисията по култура трябва да използва това време, за да намери различни възможности така че да се а, изработи една финансова рамка, която да покрива 5 или 10 години. Смятам, че сега сме по такова напрежение, което е неприемливо, защото ако ако не съумеем да се справим, ще бъдем изправени пред безпредседентна ситуация. Нещо, което, на което се обръща внимание от другите институции. Така че мисля, че нашата комисия и Европейската комисия трябва да реагират много бързо по отношение на негативните последици от, от тези финансови параметри трябва наистина да излезем с едно становище, така че да имаме дългосрочен план. Моето мнение е, че това е една истинска катастрофа, пред която сме изправени. Председателката, благодаря. Сега ще помоля комисията да изложи своето мнение и би било добре, ако можете да отговорите и на въпроса поставен от господин Вента. Заповядайте. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Коста. Сега ще премина на английски. Uh, uh, е, подготвила съм презентацията си на английски, така че ако позволите, благодаря госпожо Коста за проекто доклада ви и за встъпителните ви думи, в които обяснихте намерението на Европейската комисия да намери устойчиво решение за младежки оркестър на Европейския съюз за следващите три години. Разбирам и опасенията на останалите членове на тази комисия. Ще ги вземем предвид, когато изготвяме решението. Стигнахме до едно временно решение за тази година, благодарение на Европейския парламент. 2016 година също приложихме временно решение. Тогава, за съжаление, младежкия оркестър подаде кандидатурата си за финансиране, за съжаление неуспешно. Предложението ни да включим младежкия оркестър в творческа Европа посредством ново правно основание, нещо, което не правим в рамките на другите програми. Имаме организации, които се предвиждат изрично в рамките на Еразъм Плюс – например Колежа на Европа, Института в Флоренция, Европейската правна академия в Трир. Осигуряваме финансова подкрепа, но тя е правно обоснована. Правилата са прозрачни, всичко е разписано е, чрез съответните правни основания, по които са създадени програмите. Същевременно, съгласна съм с вас, в този контекст е необходимо да гарантираме, че това е, е решение по изключение за един изключителен случай – 76-та година бе създаден този оркестър от вашата институция. Много талантливи млади музиканти натрупаха професионален опит чрез този оркестър, имаха възможност да пътуват, да се изявяват на сцена, нещо, което може би нямаше да им се случи, ако не съществуваше този Европейски младежки оркестър. В проучването се вижда също така, че младите хора, е, които са участвали в този проект, са изключително удовлетворени. Необходимо е да гарантираме, че ще намерим единно решение на този уникален а, младежки оркестър, но това трябва да стане чрез а, съответното правно основание за следващите три години. Ние намерихме прозрачен начин а, за това решение и го предложихме на държавите членки. Те в момента обсъждат нашето предложение. А, представихме го и на вас, разбира се. Не разбирам защо имате безпокойства за това, че оркестъра бе прият в рамките на първия кръг от програма Творческа Европа. Тогава Творческа Европа а, имаше такива цели натрупване на професионален опит, а, изграждане на капацитета на младите хора. Когато Европейският младежки оркестър подаде кандидатурата си а, за финансиране, той отговаряше на всички необходими изисквания и а, получи много точки за новаторство. Същината на този оркестър не означава, че всяка година той ще отговаря на условията за новаторство по смисъла на творческа Европа. Това е организация, която се финансира ежегодно. Това означава, че тя трябва добре и предварително да подготвя дейността си. Оркестъра трябва да разполага с необходимия капацитет да се подготвя за изслушвания, за пътувания, за турнета. Нещо, което не отговаря на дейностите, които в момента се финансират по Творческа Европа. Нуждам се от силна организация, устойчива организация, която добре да се подготвя и да разгръща своята дейност. Оркестъра не е, е партньорство по смисъла, по който гледаме на партньорствата в другите проекти. Винаги трябва да гледаме критериите и да правим сравнение с другите проекти. Младежки оркестър положи много усилия, за да намери други източници на финансиране, за да не разчита само на публично такова. Намериха се много частни спонсори и а, дарители, така че оркестъра може да се финансира също така и чрез билетите за представленията които, и концертите, които изнася. Това също е альтернативен начин за финансиране. Този оркестър е уникален, както казаха някои от вас, и неговата уникалност е, се дължи на това, че в него участват млади музиканти от всички държави членки. Разбира се, че имаме и други е, знаменити е, оркестри в Европа, които а, работят добре, но тук уникалността се дължи на това, че се набират млади музиканти от всички държави членки. И затова смятаме, че това е уникалната черта на този оркестър. Решението, което предлагаме е бюджет ежегодно от 600 000 евро. А в Творческа Европа се финансират три малки проекта. Вие искате да се увеличи бюджета от две, считано 2018 година нататък, за 3 години, 2018, 2019, 2020 година, което според нас е от полза. Е, много благодаря на комисията за тези пояснения. Вчера на срещата на докладчиците в Сянка имаше редица въпроси, които бяха поставени по отношение на правните аспекти а, и а, наистина това трябва да се доизясни като въпроси, защото бихме искали да стъпим на една стабилна правна основа, за да става ясно какво, с какво се занимаваме, защото в противен случай, да, знаем, че това е много сложна процедура а, по отношение на Арте и много добре разбирам защо на едно-две места наистина се подчерта това значение и за процедурата. А също така и процедурата, въпроса за това, че се изправяме в пред, пред, безпредседентна ситуация. Така че а, наистина ще помоля секретарята да из, изясни тези въпроси и докладчика и докладчиците в Сянка да продължат работата в тази насока, за да можем да достигнем до един разумен път на развитие. Сега ще дам отново думата на докладчика. Силвия, две минути, моля. Благодаря ви. Горещо благодаря на всички докладчици в сянка за конструктивните критики, които ще ни позволят да постигнем добър резултат. Радвам се, че чухме и конкретни предложения, които наистина ще ни позволят да се справим по най-добрия начин. Желаем да спасим оркестъра по най-добрия начин а, научихме един урок, а, който ще ни е полезен за в бъдеще. Така, например, осъзнахме, че когато през 2013 година а, в програмата Творческа Европа комисията предложи е, да промени правилата за посланниците в културната сфера, нещо за което аз съжалявам, това определено промени положението. Очаквам вашите коментари, вашите виждания. Поне видяхме, че Европейската комисия е готова да вземе предвид позицията ни бюджета няма да се отнася само до подбюджет култура, но ще можем да използваме средства и от транссекторната част, както и тази свързана с медиите. Относно рискът от бъдещо намаляване на финансирането, заради неправилно определените бюджетни цели. Бих искала да кажа, че може да се окаже, че след 3 години нещата може да стоят друго, а че тогава може да си имаме самостоятелно и отделен бюджетен ред. За сега е важно младежкият оркестър да запази европейското си измерение, въпреки това, което се случва в Обединеното кралство – Нека да подкрепим оркестъра, нека да покажем, че можем да намерим решение. Италия, Франция, Белгия много ще ни помогнат в това отношение. Много ви благодаря. И желая успех на докладчика и на докладчиците в Сянка. Вече очертахме сроковете, които трябва да се справят. Преминаваме на шеста точка изпълнение на едно, едно становище във връзка с инициативата за младежка заетост в държавите членки. Тук водеща комисия е МПЛ. Става въпрос за доклад за изпълнение. Така че наистина тук трябва да разгледаме какви са инициативите за заетост до момента, какви са резултатите и какво може да се направи в бъдеще по друг начин допълнително, а, това е становище, което е свързано и с младежката гаранция и също така инициативата за младежка заетост. Господин Момчил Неков е докладчик. Срока за внасяне на изменения е 25 октомври, 11 часа. Надявам се, че системата ще функционира до тогава, така че моля ви подгответе си измененията и предложенията, за да можете да ги изпратите веднага след като системата започне да функционира. Давам думата на господин Неков. Имате 5 минути максимум. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да даже по-бързо -по да свърша. Първо с резултатите по самото изпълнение. 1,4 милиона млади европейци са се възползвали от инициативата за младежка заетост, като от самото начало 24% е била младежката безработица, когато стартира самата младежка гаранция и инициативата за младежка заетост. през юни 2017 година младежката безработица в Европейския съюз е, е била 16,7%, което в сравнение с юни 2016 година, когато е била 18,8%. Виждаме, че има спад на младежката безработица. Доклада на Европейската сметна палата показва, че към момента е трудно да се даде реалистична оценка за постигнатите резултати, поради липса на системи за мониторинг и на механизми за проследяване на участниците, които излизат от схемата гаранция за младеща. Основно в доклада бих искал да ви кажа за пет точки по постановището на Комисията по култура. Първа точка – намаление на младежката безработица. Благодарение на, че през 2014-2015 година Комисията увеличи с 30% средствата. Това даде един много добър финансов тласък и тук добрите намерения бяха подкрепени с, бяха финансово подплатени – и в а, този смисъл изпълнението а, а, има успех в самото изпълнение и препоръката е да се продължи и след 2020 година, като се осигури достатъчно финансов ресурс. Втора точка обхващане на всички групи от НИИТ, така, така наречената група, които не работят, не учат и не се обучават тук основната препоръка е да се обърне внимание към ниско квалифицираните в НИД групата, не само към високо квалифицираните, тъй като много малък процент от тях са засегнати от ниско квалифицираните. Трета точка – създаване на one-stop shop за, за младежи. едини информационни системи, тъй като младежите все по-малко предпочитат да посещават бюрата по труда, бюрата по труда и дават а, а, има по-голямо желание да посещават точно такива единни информационни гишета. Подобряване на четвърта точка. Подобряване на качеството на предложенията за стаж, работа, чиракуване или обучение. Тук а, няма ясен консенсус по въпроса какво се подразбира под качествено предложение за работа, стаж или обучение. И като пета точка – увеличаване на избираемата възраст за кандидатстване по схемата от 25, от 25 на 29 години. В случая тук отварям скобата, че инициативата за младежка заетост и младежката гаранция са насочени към лица под 25 годишна възраст. Споделям виждането, че тази граница отразява по-адекватно, 29 години, отразява по-адекватно ситуацията, в която се намираме в момента. А, това са петте точки по, по становището. В а, заключение искам да кажа, че съм отворен за идеи и за препоръки. Очаквам да се сътруднича с останалите докладчици в сянка, за да подобрим и консолидираме окончателната версия на становището. Благодаря за вниманието. O э, să conduc pentru câteva minute eu ședința. Благодаря ви. Э, за няколко секунди аз ще поема председателския пост. Э, благодаря на докладчика. Сега да чуем госпожа Шойдрова. Ну. Domnul Краснодерски. Господин Снодерски. Aveți cuvântul. Краснодемски за учедени гласу. Много благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Е, имам едно кратко изказване по тази тема. Естествено, ние подкрепяме това желание да се премахнат тези бариери по отношение на възрастовите групи. Смятаме, че сега с новите предложения това отразява по-добре спре реалността. Мисля, че не е винаги толкова очевидно, но по отношение на бюджета, който се отпуска за тази инициатива, ние сме удовлетворени. Естествено, оставаме с впечатление, че човек трябва да се концентрира и върху тези случаи, които са най-сложни. Това означава, че трябва да се въведат и допълнителни критерии. Трябва също така да се концентрираме и върху не високо квалифицираните младежи, които се намират обикновено в доста тежка ситуация. И може би още нещо, ако ми позволите да допълня. Това, което се съдържа и в самото предложение, е свързано и с системата за мониторинг и проследяване. Тук става въпрос не само за отделянето на необходимите средства, за нови програми. Не, много често знаем, че е изключително трудно да бъдем ефективни в тези програми и тяхното измерване, резултатите, които постигат. Ето защо според мен наистина е много важно това да се отчете. И още нещо, което ми се иска да подчертая е, че наистина трябва да си даваме сметка, че тази програма трябва да бъде съпътствана и с конкретни промени в структурата, реформи в структурата защото в противен случай в дългосрочен план няма как да се разрешат проблемите. Наистина трябва да обърнем внимание на една политика, която да обхваща всички тези аспекти. Политика, която да обхваща и целия Европейски съюз става въпрос и за това, че има неравнопоставеност и от економическо и социално измерение. За да се обхванат всички тези аспекти, трябва да има и адаптиране и синхрон между отделните елементи. И темите, които разглеждаме тук, например в комисията МПЛ, където се разглежда темата за социалния дъмпинг. Това е изключително важно с оглед и на подобни инициативи. Така че, наистина, аз съм положително настроен защото се говори и за социалната сигурност, за подкрепата в тази насока. Наистина трябва да се вземе предвид и економическата обстановка. Освен това, смятам, че това, което а, се разглежда и в Комисията по заетост, трябва в дългосрочен план в Европейския съюз да помогне да се а, увеличи и заетостта на младежите а, така че да се създаде а, една спойка, но а това няма как да се направи, ако не се преборим с първопричините. Аз ще внеса някои изменения в тази насока, но разбира се, ние можем да подкрепим и докладчика. Благодаря. Благодаря, господин Краснодепски. Не виждам другите докладчици в сянка. Госпожо Билт, и ви, искате ли да се включите в дискусията? Заповядайте, госпожо Билт. Е, Благодаря не трябва да твърдим, че тази инициатива за младежка заето се довела до намаляването на безработицата сред младите хора. Да, тя беше като стимул към държавите членки, беше за предмедиите. Може ли малко по-бавно да четете, казва председателката. Да, извинявам се. Искахме да покажем в медиите, че Европейския съюз е разбрал, че има проблем. Не смятам, че инициативата е ненужна, но ако вземем предвид а, а, доклада на Сметната палата, тя е неефективна. Сега искаме тя да бъде продължена след 2020 година, но нищо няма да се промени, ако бюджета остане непроменен. Относно създаването на единното гише. Ако това единно гише доведе до повече а, яснота, добре, нека да има по-голяма близост а, между двете страни. А, загубих си реда, който четях. А, а да ще се превърне тази инициатива в една хубава опаковка без никакво съдържание. Не е сигурно, че подобна централизация ще бъде ефективна. Предизвикателството е да отидем при младите хора там, където са те, а не да им предлагаме някаква си платформа. Благодаря. Благодаря ви. За останалите колеги ще помоля максимум две минути. Господин Строевски. Шановни панство, хочу выразить две уваги. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Имам две бележки. На първо място по отношение на възрастта. Младите хора, мисля, че обхваща групата до 30 години. А, така че а, смятам, че да, трябва да има и специални мерки на пазара на труда за тази група, а, така че да а, може да се а, преодолеят проблемите, но да не се увеличават а, квотите. И смятам, че наистина и а, по програмите това трябва да се отрази. А, смя... Освен това, смятам, че ако искаме да достигнем до по-голяма група, то тогава трябва да работим в тази насока. Освен това, трябва да разгледаме и инструментите, които могат да се използват с оглед намиране на работа за изследователска дейност и които до този момент не са обхванати. Оставам с впечатление, че в момента една голяма група от обучаващи се лица – нямат тази възможност, тази способност да използват възможностите, които се откриват пред тях. Това включва и възможностите на пазара на труда. Това е пряко свързано и с ефективността на тази, тези програми а, програмите трябва да се адаптират. По отношение на промените за възрастта, смятам, че това трябва да се промени поетапно. А, ще бъдем по-малко ефективни, ще имаме по-низки резултати, а, ако не отговаряме на изискванията на програмите. Благодаря, Силвия Коста, две минути. Заповядайте. Да, много благодаря. Смятам, че това е изключително важен въпрос. Да, споделям виждането, изразено от колегите, които казват, че тук реално се говори за микс на политики. Не става въпрос само за пазара на труда, става въпрос също така за възможностите за обучение и образование. Това задължава всички държави членки да съблюдават изпълнението на целите. В моята родина а, има отделени ресурси за лицата до 19 години, за да могат да се справят с първите предизвикателства на пазара на труда. Това е пряко свързано и с темата за ресурсите, средствата от структурните фондове, за да могат да се а, отделят тези средства как и по новата многогодишна финансова рамка. Системата за мониторинг трябва да бъде съпоставима. В родината ми 34%, които имат а, тази възможност на намират тази възможност за първата година, 32% през първите месеци. Наистина е интересно, че аспектите свързани с образованието са централни за интегрирането на пазара на труда. Благодаря. Комисията, имате ли вие някакви бележки, които искате да споделите? Заповядайте, две минути имате. Благодаря. Аз съм от Генерална дирекция за етост. Бих искала да поясня един е, детайл за възрастовата граница. В момента тази инициатива за младежка заетост е обвързана с финансиране, което е насочено основно към лица под 29 годишна възраст в повечето държави членки. Исках да поясня, че в момента няма проблем да се оказва подкрепа на тези лица. Освен това, ще споделя, че комисията споделя а, позициите, изразени тук а, във връзка с качеството и мерките за разгръщане на тази програма, които са приоритетни по отношение на бъдещето финансиране, на бъдещите политики за младежка заетост а, и по отношение на следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря. Председателката, благодаря. А сега за заключителни думи, две минути, господин Неков, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. А, благодаря на докладчицата в Сянка. Ще очаквам от господин Здоревски да изпрати а, поправките още от гледна точка на а, групата лица, обучаващи се, които да а, а, нямат възможности да а, използват всичките възможности. Тоест, тук говорим за качественото а, разгръщане на потенциала на, на самата младежка стратегия. А, благодаря и на Силвия за а, възмож... че трябва да разширим възможностите за образование и обучение и а, свързани с това предизвикателства тези хора да влизат в а, пазара на труда. А, в случая това, което искам да кажа, че все пак е становище и ние нямаме възможност да вкараме определени да направим документа прекалено широк, затова още от самото начало се концентрирах само върху пет точки. И на госпожа Билде благодаря и, че не прочете нещо положително от листа в материал, който беше подготвила. В случая смятам, че наистина има някои трудности при отчитането на доклада от Европейската сметна палата. Затова, за да са по-реални резултатите, това, което а, а, съм включил в доклада, е да има мониторинг за проследяване на участниците след като излязат от младежката гаранция. Благодаря. Yeah, vielen, vielen herzlichen Сърдечно ви благодаря, казва председателката. Срокът за измененията вече го споменах. Надявам се, че до тогава ще започне отново да функционира системата. 25 октомври, 11 часа успех на докладчика и на докладчиците в Сянка за допълнителната работа от тук нататък. Благодаря. Сега преминаваме към седма точка за разглеждането на едно становище по отношение на една законодателна инициатива във връзка с трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни. Тук работим в тясно сътрудничество с комисията Юри защото смятам, че това е много важно досие за всички тези трансгранични проблеми, иземвания, заграбени предмети на културата. Това досие е обвързано и с въпроси от гражданското право, за това и колегите от Юри са включени. На първо място става въпрос за някои правни аспекти и въпроси, но и за предмети на културата, които са заграбени по време на войни, за да можем да преодолеем тези препятствия и проблеми и да намерим решение. Тук а, а, важна роля играе и а, изследователската дейност по отношение на а, културните обекти и стъпваме на член 46 и именно на тази база а, докладчика господин Шунтис наистина а, из представя своите а, предложения и препоръки а, спрямо комисията. На това място бих искала да благодаря на господин Шунтис и да се извиня, че а, нефункционирането на системата означава, че а, има голям проблем и с документите и за преводачите в кабините. Така че, господин Шунтис, можете да се изкажете на гръцки, но ние ще имаме превод към английски. Моля да ни извините за това. Положихме всякакви усилия да отстраним тези затруднения, но така или иначе ви благодаря за готовността да споделите вашите препоръки, но колегите ще, техните препоръки ще можете да ги чуете на английски. Заповядайте. Кирия παρά τις δυσκολίες που εξέθεσε η Πρόεδρος όσο αφορά τα προβλήματα που έχουμε. Благодаря ви. Зная за проблема, който възникна с устния превод, но стигнахме до приемливо решение, така че аз съм удовлетворен. Произведенията на изкуството и предметите с културна стойност са част от идентичността на един народ или на даден регион. Това е колективната памет на всяко едно общество. Ето защо бихте ли могъл да говорите малко по-бавно, тъй като ви превеждат, казва госпожа председателката. Добре, започвам от начало Всъщност по причината, която изтъкнах, по-голямата част от международните организации днес отдават голямо значение на културното наследство. Културното наследство трябва да бъде запазено, съхранено. Историята показва, че въоръжените и военните конфликти са една от най-големите заплахи за културното наследство. произведенията на изкуството, предметите с културна стойност могат да бъдат плячкосвани от държавата победител. Това са един вид военни трофеи, които символизират победата на едните и поражението на другите. В рамките на съвременната история също сме свидетели на плячкосвания и на незаконен трафик на произведение на изкуството, на антики, на предмети с културна стойност. В съвременната история това направиха нацистите. А съвсем наскоро нещо сходно се случи в Кипър след турската инвазия 74-та година. В Гърция ние сме много чувствителни на тази тема. Продължение на дълги векове, и тук нямам предвид само Втората световна война, от Гърция бяха изнасяни хиляди антики произведения на изкуството и днес тези антики произведения на изкуството красят залите в големите музеи на европейските градове. Но и не само музеи в Европа. Бих искал да благодаря на комисията Юри за инициативата да се изработи законодателен акт в това отношение. Сега ще се върна на становището, по което работя. Становище за искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност. Тук вниманието ни се насочва към происхода на тези произведения на изкуството. Важно е системно да се проверява происхода е, на произведенията на изкуството в името на прозрачността на пазара на произведения на изкуството. Не трябва да се стига до продажба на крадени предмети с културна стойност. Конвенцията УНИДРОА за незаконно изнесени произведения на изкуството или откраднати такива предвижда някои разпоредби в това отношение. Ние не трябва да бъдем по-снисходителни. Държавите членки също трябва да откликват на исканията за, реститу... за реституция. Нуждаем се от база данни, в която да се въведе цялата налична информация. Информация, която днес бива получавана а, чрез разследвания за происхода на дадено произведение на изкуството. Както вече казах, много произведения на изкуството бяха плячкосани по време на Втората световна война. И е, много искове за реституция биват отправяни днес. Е, Затова, за да разполагаме с необходимите данни, е важно да създадем един общ каталог, регистър на всички сделки, с произведения на изкуството. В този списък трябва в исторически план да се видят всички ръце, през които е преминало даденото произведение на изкуството. Надявам се, че Европейската комисия ще направи необходимото в този смисъл. В заключение. Бих искал да кажа, че изискваме да бъде въведен механизъм за проследяемост на произведенията на изкуството и предметите с културна стойност, защото по този начин ще можем да оздравим пазара на изкуството и ще улесним сделките с този тип продукти. Благодаря на Фабиан от секретарята, който ми оказа безценна помощ. Благодаря, господин Хунгис. Докладчика в сянка ще получи думата сега госпожа Коста. Благодаря. Замествам колегата Драгичи, който за съжаление трябва да отсъства. Няколко думи за уникалния статут и сложния характер на произведенията на изкуството. Това са е, предмети, които е, са тясно свързани с е, културното наследство. За съжаление, в ситуация на въоръжени конфликти, в ситуация на войни, много често подобни произведения на изкуството или предмети с културна стойност са заграбвани. Ако искаме да прекратим с подобни практики, ние трябва да работим в общо европейски план. Аз съм съгласна с това, което казва докладчик. Има нужда от повече координация и хармонизация имаме нужда от законодателство и призива към комисията основателен. Освен това, различните правни системи, които функционират в тази връзка, трябва да бъдат приспособени една към друга. Има правни казуси и пречки, които възникват и те пречат на сътрудничеството между държавите членки. Освен това е необходимо да положим всички усилия, за да гарантираме максимално лесното възстановяване на подобни откраднати произведения на изкуството. Що се отнася до установяването на происхода, общите усилия в тази връзка, общата база данни, всичко това е нещо, което мога да подкрепя. Е, следва да се положат усилия за идентифициране на откраднатите творби на изкуството. Освен това, би трябвало да може да се гарантира, че експерти ще проверяват откраднатите е, предмети на изкуството. Докладчика може да разчита на нашето сътрудничество. Сега ще дам думата на господин Вента, който замества господин Фисас. Ще представя бележките на колегите първо, за да се гарантира изпълнението на исковете за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбани по време на въоръжени конфликти и войни, е важно да има установяване на происхода, както справо черта и докладчика. На второ място, това установяване на происхода е много важно, за да се разбере откъде идва финансирането и за да се прекрати незаконното финансиране. Необходимо е да се гарантира един по-прозрачен пазар на артефакти. Няколко добри инициативи вече са лансирани в цяла Европа, за да се подобри Установяването на происхода. Франция, Холандия и Германия могат да бъдат добри примери в това отношение. На четвърто място Европейския съюз би трябвало да окоръжи добрите практики и да създаде възможност за диалог между всички заинтересовани страни, за да се постигне най-доброто решение и за да се споделят най-добрите практики. На пето място Колегата смята, че трябва да се окаже допълнителна подкрепа за всички дейности, свързани с установяване на происхода, осъществявани от музеи. Европейския съюз трябва да окоръжава и да подкрепя финансово подобни дейности в Европейския съюз. И на последно място, на всяка цена трябва да се избегне ситуация, в която произведения на изкуството или предмети с културна стойност, след като са продадени, да отиват средствата от тази продажба за подкрепа на военни действия. И така приключвам. Благодаря госпожа Билд за две минути. Благодаря ще се опитам да говоря малко по-бавно. Извинявам се на преводачите за това, че четях толкова бързо, казва госпожа Билде. Аз съм съгласна с предложението на докладчика. Мисля, че е необходимо да се вземат мерки, за да се избегне заграбването на произведения на изкуството и на предмети с култура на стойност. На следващо място Необходимо е да се смекчи малко въздействието на вече нанесените щети. По-нататък. Добре е да се вземат предвид предложенията, които са насочени към постигането на по-голяма ефикасност на нашите действия. Отново председателката прекъсва оратора. Благодаря ви. Комисията. Преди комисията обаче е, още един колега. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко подкрепям инициативата, която е представена по отношение на реституцията на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, които да бъдат възстановени. Но тук има много важни съпътстващи проблеми. А, няма да се спирам на правните измерения, но така или иначе е недопустимо е, тоест, трябва да има регистър за а, тези произведения на изкуствата, които са заграбени. В Полша има около 80 хиляди такива предмети на културата. А, когато се провеждат а, различни търгове, наистина а, има вероятност те да се появят на тях. М, те, а, и е трудно да се проследи а, появата им в музеи трябва да се отчете и обезпечаването на подобни регистри и програми с финансови средства, защото понякога подобни инициативи са свързани с много сериозни финансови средства. Има и още два аспекта. От една страна става въпрос за предмети с културна стойност от заграбени по време на въоръжени конфликти. Не бива да забравяме обаче, че много а, случаи на заграбвания се наблюдават и в области и страни, които не са обект на въоръжени конфликти. така така или иначе, колкото повече изчакваме, толкова по-малко резултати и ефективно ще имаме. А с оглед на Брекзит, трябва да отчетем тази ситуация и положението в Гърция, защото там и има много предмети, които пряко касаят британските музеи от Африка, от Гърция са тези предмети, които са изложени. Така че това е въпрос, на който трябва много бързо да намерим отговор. Благодаря, господин Дяконо. Е, <clears throat> Această проблема este extrem de gravă Ма тем că Благодаря ви. Страхувам се, че това предложение ще бъде нещо като аспирин за тежко заболяване. Говорим за въоръжени конфликти, за войни, което означава, че имаме предвид Втората световна война. Всички ние знаем, че е невъзможно да си върнем всички заграбени от СССР произведения на изкуството. Не разбирам как е възможно големи европейски държави да правят изложби на откраднати произведения на изкуството, защото те са откраднати от другите държави по време на Втората световна война. Това е грозно нелицеприятно. Наистина не разбирам. Не разбирам защо държавите, чието произведения на изкуството са били откраднати, не, предпри... не си потърсят правата по съдебен път. Има международни трибунали. Пред тях може да се поиска правосъдие. Така че това е един обикновен аспирин. Благодаря ви. От страна на комисията има ли някой, който иска да се включи в дискусията? Заповядайте две минути. Hello, my name is... Добър ден, казвам се Ана Киндюрик и съм представител на Генерална дирекция култура и образование. Няма да коментирам самата инициатива, но бих искала да взема отношение във връзка с казаното от някои членове на вашата комисия. Искам да кажа, че комисията работи активно по някои въпроси, за които вие говорихте. Що се отнася до стандартите за надлежна проверка, прозрачността на пазарите, ние започваме един проект с ЮНЕСКО. Той ще бъде приложен следващата година, по време на Европейската година на културното наследство. Целта ще бъде да се обучат представители на пазара на обекти на изкуството, Целта ще бъде да се повишат стандартите, свързани с надлежната проверка. Освен това, идеята ще бъде да се дадат насоки за това как да се направи установяване на происхода по възможно най-добър начин. Освен това, има един пилотен проект на парламента, който е насочен към подобно обучение за представители на полицията, прокуратурата, съдиите, в държавите членки, що се отнася до по-координираното законодателство, което е, би залечило проблема с фрагментацията, бих е, искала да обърна внимание на едно предложение, проект на регламент за вноса на артефакти и продукти или предмети с културна стойност. В този проект на текст се съдържат разпоръби, които до известна степен върват в тази посока проекторегламента предвижда и санкции. Това беше казано. Възпиращи санкции. Да се надяваме, че в крайна сметка този регламент ще осигури възпиращи мерки. По отношение на споделянето на практики, свързането с установяването на происхода, има държави членки, които имат по-голям опит от други. Следващата е, група, свързана, следващото заседание на групата по тези въпроси по чапката на Генерална дирекция Данъчно облагане и Митнически съюз е, ще бъде посветена точно на тези въпроси. Да се надяваме, че там ще имаме насоки и ще чуем информация за това как да се поделят на добри практики и това да се надяваме ще стане до 2018 година. По отношение на колекциите, музеите, искам да обърна внимание на заключенията на групата позната като OMC. Е, тази група работи през 2012 година, ако не се лъжа, и тя публикува насоки за музеите с цел да се гарантира максимална прозрачност, що се отнася до происхода на предметите, както и това дали предметите са били придобити незаконно. Благодаря. Сега ще дам думата още веднъж на господин Хунтис. Моля не повече от две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Аз също така и а, бих искал да изложа моята позиция – Мисля, че тук разбирам, че докладчиците в Сянка са съгласни с основните насоки и нямат критични бележки. Искам да повторя нещо, което казах и по-рано. Наистина тази защита на културното наследство наистина е в сърцевината на нашата работа. Сърцевината на работата на нашата комисия. И бих искал да посоча, че в нашата работа в Комисията по култура в Европейския парламент се стремим да постигнем Европа на ценностите и това е наше задължение, което означава, че трябва да защитаваме и опазваме нашето културно наследство, да оказваме подкрепа на развитието на културата. Това е много важна тема. Няма да навлизам в повече подробности, но като докладчик бих искал да отбележа, че това е наистина ядрото бюрото в сърцевината на работата на нашата комисия. И съвсем естествено трябва да се ограничим до въпроса как Установяването на происхода, категоризирането на тези предмети може да се осъществи и за в бъдеще, как може да се подобри, за да можем наистина да достигнем до създаването на една сфера от предмети, които да бъдат наистина защитени и те да представляват нашата култура. Но въпроса за културното наследство е свързано и с други аспекти на културата. Това означава, че апелът е насочен към това тези предмети на културното наследство да бъдат защитавани в цяла Европа. Това е пряко свързано и с усилията, които са очертани и в становището естествено можем да установим така или иначе, че тези теми ще бъдат в дневния ред за бъдещата ни работа. И това е пряко свързано и с последните развития. И в заключение мога да се съглася с това, което каза един от колегите за гръцката болка във връзка с Партенона в Атина, Британски музей във връзка с предмети, които първоначално бяха в този Атински музей. Наистина мога да подкрепя колегата, наистина Европейския съюз има своите ценности, но изправени е пред много затруднения. А, може би тук няма толкова сериозни затруднения, но с това ще приключа изказването си, но затрудненията свързани с Брекзит наистина ще бъде обвързано с нови препятствия и връщането, възстановяването на тези предмети. С това приключвам. Благодаря за това, че ме изслушахте и ще продължим работата си. Благодаря, казва председателката. Благодаря за този а, изключително важен дебат и за тази така важна инициатива. На това място бих искала да ви припомня, че тук се намираме в а, рамките на един доклад а, на, за законодателна инициатива по член 46 и комисията очаква предложения. Ще ви помоля да изготвите измененията си и срокът е 25 октомври 17 часа. Разбира се, а при положение, че отново функционира системата. Но така или иначе, призовавам ви да изготвите измененията си и незабавно след като започне отново да функционира системата, да ги изпратите. И така 25 октомври 17 часа. Благодаря ви много за тази дискусия и желая успех на докладчика и на всички докладчици в Сянка. С това приключихме с откритата част на нашето заседание. Сега ще помоля всички, които не са членове на парламента, всички гости ще помоля да напуснат залата, защото продължаваме заседанието при закрити врати. Thank you.